we don't have to adopt anything, so we can directly jump Give him the yeah, okay. So, dear colleagues, we shall start our... И така, скъпи колеги, предлагам ви да започнем с днешното закъснение. Въпреки, че Мнозини от колегите все още не са пристигнали, но предполагам, че тези, които се вълнуват от темата, са тук. Така че започваме с първата точка, предвидена за дневния ред за днес, а именно размяна на мнение с господин Питър Томсън, председател на Общото събрание на ООН относно изпълнението на целите за устойчиво развитие и конференцията на нашият океан. Това са теми, които по които работим в Комисията по околна среда. Работим по доклад за посътване инициатива по целите за устойчиво развитие в нашата комисия. Темата вече сме обсъждали нееднократно и продължаваме да работим по нея. Не, не бих искал да ви приветствам сърдечно с добре дошъл господин председател Томсън. Благодаря ви, че сте днес сред нас. Благодаря ви, че успяхте да ни отделите време и да ни посетите в Брюксел и да ни съобщите какво е положението с а, развитието и постигането на целите за устойчиво развитие. А, вече има известен напредък постигнат световно равнище и има такъв и на европейско равнище. Нашата комисия по околната среда също така много се вълнува и от подготовката на конференцията на нашия океан, която ще бъде проведена през месец юни. Казват ми, че доброто въведение е кратко въведение, така че ви давам незабавно думата. Благодаря ви, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. За мен наистина е огромно удоволствие да бъда днес сред вас тук в Брюксел. Благодаря на вашата комисия тази възможност да се срещна днес с вас. Разбирам, че сте поканили членове и на други комисии да вземат участие в тази размяна на мнения тази сутрин. Скъпи, прият... Скъпи членове на Европейския парламент, огромни са в съвременният ни свят, изправят от най голямата криза с бежанци от Втората световна война насам по света трябваше да, да предоставим помощ на 125 милиона души по света, които се нуждаят от тях. Борим се и за устояване на основните човешки права и равенство на половете за устойчиво развитие и разбира се за борба с измененията в климата по целия свят. Със сигурност всички това са въпроси, които обсъждате тук в Европейският парламент предвид безпредседентният размер на предизвикателството, които сме изправени в днешно време. Няма континент, който да е пощаден. Европа беше засегната от поредица от смъртоносни туристични актове, от потоци от мигранти и беженци, които бягат от несигурност. Последиците от екстремни климатични явления и безпредседентна политическа несигурност. За да се справим всички тези предизвикателства, се нуждаем от единство и солидарност. По-голямата част от общите предизвикателства изискват от нас общо решение. И в, за тази цел бих искала на първо място да благодаря на Европейския парламент на Европейския съюз за дългогодишната му отдаденост за световното развитие, тъй като това е най-големият донор на хуманитарна помощ. И ако искаме да постигнем успех, трябва да продължим да работим по същия начин. Всички ние, отделните личности, общностите, нациите, странните организации, всички трябва да работим заедно, ако искаме да постигнем едно бъдеще, което да е сигурно, безопасно и проспериращо за децата и внуците ни. Дами и господа, програмата на ООН за е устойчиво развитие от 2300 година ни дава един цялостен план за постигане на това бъдеще. Ефективното прилагане на програмата до 2300 година, заедно с поразумението от Париж за измененията в климата, ще трансформират света ни, ще премахнат крайната бедност, ще изградят едно мирно приобщаващо общество, ще насърчат работата между, пол, между половете, ще ще защитят природното ни богатство, включително и океаните ни и ще се преборят с промените в климата. Програмата и 17-те цели устойчиво развитие са амбициозни, но и те трябва да бъдат такива, защото, както вече казах, предизвикателствата са огромни. Да превърнем е, тези амбициозни е, световни е, ангажименти в реалност изисква ангажимент от всички партньори и правителствата, ООН, регионалните и странни организации, гражданското общество, частния сектор, академичните среди. И в това отношение Европейския съюз играе много важна роля. На първо място, чрез разпространяване на универсалният характер на целите устойчиво развитие, на първо място да гарантира, че те се изпълнява в рамките на самият Европейския съюз. На второ място, Европейския съюз трябва да използва всичките си регулаторни, финансови, търговски политики и инструменти, стандартите си за пазара, за измененията в климата, инфраструктурата и енергийните политики за подкрепа изпълнението на целите устойчиво развитие. И на трето място, предоставяйки обещаните 0,7% от БВП за официална помощ за развитие с цел изпълнение на целите за устойчиво развитие по целия свят. Отново бих искал да благодаря на Европейския съюз за бъдещата роля, която играе в световните усилия за справяне с измененията в климата. Усилията, които полагат държавите членки на Европейския съюз, самият Европейския съюз за насърчаване постигане на целите за устойчиво развитие и споразумението в климата са добре дошли и ние ги насърчаваме. Тук включвам усилията, които полага Европейският парламент да припомни всички институции на Европейския съюз и държавите членки на Европейския съюз какви са световните им ангажименти, които са поели и какви меки трябва да вземат сега на национално равнище. Дами и господа, ако искаме да приложим а, м, нужната да, да приложим целите устойчиво развитие до 2300 година с нужната ефикасност и скорост трябва да преминем през някои ключови стъпки, много които са особено важни за Европейския съюз. Освен а, създаването на иновативни и стратегически партньорства, ще трябва да постигне по-високо равнище на иновации и технологично развитие, които да доведат до нужното равнище на мир и развитие. Трябва да преминем от линеално развитие на технологията към по-всеобхватно такова. Трябва също така да преразгледаме методите на работа и пазара на труда. И в това отношение ви насърчавам да разгледате въпроса как може да се използват усилията ни за преминаване към по-устойчиви модели на производство и потребление предвид е, бързо увеличаване на световното население, ще трябва да мобилизираме безпредседентно количество ресурси за постигането на целите за устойчиво развитие. За целта трябва да променим цялостно световната економика. Преди две години за да обърна внимание на този въпрос, виках група на високо равнище за финансирането на сетивточно развитие в седалището на ООН. И на първо място трябва да се използва финансирането, което вече е налично за сетивточно развитие по света. И преди всичко това финансиране трябва да отговаря на всички условия на точното развитие. На второ място, сетивточно развитие вече са економически е, рентабилни за бизнеса, те имат възможност да създадат милиарди под формата на възможности на пазара. При след това трябва да се положат повече усилия, за да се е, свършат световните финанси с устойчиви проекти, в които се служава да се инвестира. Дами и господа, насърчавам ви да обсъждате всички възможни начини, по които Европейският съюз може да ръководи и да насърчава световната промяна, от която се нуждаем за постигане на програмата до 2300 година. Аз лично съм поела ангажимента да направя всичко по силите си, за да обединя важните си интересовани стради, за да обменят те идеи, да създадат партньорства и да положат още усилия за постигане на 70-те цели за точно развитие. За тази цел съм свикал редица от срещи за равнище в рамките на ООН, като темите, които ще се обсъждат с устойчив мир, действия в областта на климата и финансиране. Следващата поредица от събития ще се проведе 17 май ще бъде посветена на иновациите и взаимосвързаността, след това на 28 юни посветена на образованието. Дами и господа, искам да обърна на вниманието ви на още две важни теми, които са особено важни, е, които ще бъдат особено важни за общото събрание на ООН през следните няколко месеца. Първото е провеждането конференцията Нашият океан след един месец. В рамките на нея представители на човечеството от целия свят ще се съберат в Нью Йорк. Казвам представители на човечеството, е, защото освен на многобройните държавни правителствени ръководители, министри и други старши държавни служители на, на държавите членки на ООН ще се съберат и редица експерти по, на, по океаните, активисти, експерти от частния сектор, представители на гражданското общество, НПО, академичните и научни среди. В рамките на 5 дни от 5 до 9 юни ще се проведат на 150 събития и 7 партньорски диалога ще се съсредоточат върху специфичните цела посветена на океаните, цел, целта за устойчиво развитие номер 14. Мисля, че няма нужда да ви припомням доколко сериозен е проблема с океаните. Знаете, че унищожително риболовни практики водят до загуба на голяма част рибни запласи. До 2050 година ще има повече пластмаса, отколкото риба в океаните. И е много дълъг списъка на проблемите в океането, защо е ясно, че трябва да се предприемат спешно мерки. Конференцията ще бъде свикана, ще се превърне в единствената световен форум, на който може да се преобърне унищожителният цикъл, на която е жертва в океана и да се помогне изпълнението на цел за устойчиво развитие номер 14, посветена на океаните. Три ще бъдат основните цели на тази конференция. На първо място да се излезе с много силна декларация за действия, която в момента се изготвя от държавите членки под ръководството на Сингапур. На второ място ще бъде изготвен доклад за конкретните решения, които ще бъдат изготвени от седемте партньорски диалога, като всеки един партньорски диалог е посветен на специфична област в рамките на чето са на номер 14, билото управление на океана, риболова или крайбрежните региони. И на трето място имаме нужда от доброволно поемане на ангажимент от всички, които са готови да работят за постигане на, цел същност на 14 и опазване на живота в океана и възможност да се регистрира тези доброволни дейности на интернет страницата на конференцията. Вече има стотици такива и е много важно броят им по време на провеждането на конференцията да отразява всички аспекти на цел за устойчивост на 14. Обеден съм, че Европейския съюз и неговите държави членки ще участват активно в тази конференция. Призовавам и вас, членовете на Европейския парламент, да вземете участие в нея. Също така, моля да привлечете интерес в избирателните си райони, местните органи самоуправление, гражданското общество, частния, сент, частния сектор да проявят интерес доброволна дейност на интернет страницата на конференцията. Сега е момента да се действа, сега е момента да покажем, че сме част от световните усилия за постигане на цел развитие на 14. Дами и господа, вторият въпрос, на който искам да обърна вниманието ви е миграцията. За да бъдат постигнати целите за устойчиво развитие през идните 14 години ни трябва да сложим да преосмислим начинът по който обмисляме, изключваме партньорство, финансираме и работим на място. Трябва да гарантираме, че никой не е изоставен. Всеки, включително и най-неправданите и изолирани членове на нашите общества, включително и бешенците и мигрантите по света. И тук държа да подбележа, че проблемът има световно измерение. Прекалено много бешенци и мигранти станаха жертва на расизъм, ксенофобия и свързаните с тях нетолерантност. Те са жертви на социална и културна изолация, възпрепятствани са да продължат образованието и да се възползват економическите си възможности, често са жертва на дискриминация, експлуатация и злоупотреби. За да се справите с... за да се справят с проблема с международната миграция. Членовете на ООН в момента работят по разработване на цялостна стратегия в областта на миграцията подготовката на този цялостен пакет за безопасна и регулирана миграция, както и пакетът за беженците в момента се изработват и ви насърчавам да вземете участие в този процес. Както сигурно знаете, през едните 6 месеца офисът ми ще организира редица от тематични дискусии по тези свет... общи пакети в Нью Йорк, Женева и Виена, за което ще последва подготовителна среща в Мексико през месец декември. След това ще бъде изготвен цялостен световен пакет, посветен на миграцията, ще бъде представен на членовете на ООН през 2018 година, като целта е да бъде прията на междуправителствена конференция, която ще се проведе вероятно преди общите дебати в ООН. Дами и господа, като много уважаваме членове на Европейският парламент, вашето глас се чува както в Брюксел, така и в Европа и в света като цяло. Ето защо ви насърчавам да използвате всички платформи, които са на ваше разположение, за да обърнете внимание на ключовите въпроси, в които работи ООН и по ключовите въпроси, в които работи МИНИК, а никой от тях не е по-важен от програмата за устойчиво развитие от 2300 година. Това е единствената ни надежда да постигнем безопасност за цялото човечество в близко бъдеще на тази планета. Великият европейски лидер от 19 век Ото фон Бисмарк казва, че разликата между политиците и държавниците са, че, послед... че държавниците са политици, които мислят за благодействието на своите внуци. Ето защо ви моля и ви да погледнете по-общо на цялостната картина и да допринесете за ефикасното прилагане на програмата за развитие на ООН до 2030 година, както тук в Европа, така и по целия свят. Много ви благодаря за вниманието. И аз много ви благодаря. Ваше превъзходителство за вдъхновяващите думи на правилното място сте попаднали, защото ние много се вълнуваме от темата и правим всичко възможно за насърчаване на целите за устойчиво развитие. А сега моля колегите, които искат да вземат думата, да го направят. Господин Яр има думата. Uh, Благодаря, благодаря ви, господин председател, за уводните думи. Аз бих искал да говоря за прилагането на целите за устойчиво развитие в Европейския съюз, тъй като те са важни за разработването на законодателството в Европейския съюз. Та в този контекст бих искал да отбележа три ключови, извинете, пет ключови момента, които са важни за правилното изпълнение на целите за устойчиво развитие. Първо, за да може да приложим правилно 169-те цели от целите за устойчиво развитие, се нуждаем от ясна европейска стратегия за тяхното прилагане. Не може да очакваме, че само с приказки ще имаме добро законодателство в областта на околната среда, което да ни позволи да постигнем целите за устойчиво развитие. Ето защо, според мен, трябва да имаме ясна стратегия за начина по който да постигнем тези цели, да ги рационализираме, да проверим настоящите европейски политики, да ги съпоставим с тези цели, да видим дали тези политики допринасят за тяхното постигане или по-скоро се насочват в друга посока. На второ място трябва да се вземе предвид социалното измерение. Специално внимание трябва да се отдели на най-уязвимите групи. Понякога в Европейския съюз смятаме, че целите за устойчиво развитие имат важни последствия за околната среда и че трябва да се прави много по отношение на устойчивото развитие и околната среда, но социалното измерение, крайната бедност, достъпът до услуги са теми, които засягат по-скоро държави в третия свят. Трябва обаче да признаем, че дори в Европейския съюз има милиони и милиони европейски граждани, които живеят в бедност, без да имат достъп до основни комунални услуги, вода, например, жилище, електроенергия и така нататък. Така че много работа ни очаква по отношение на социалното измерение. Социалните цели в целите за устойчиво развитие обхващат именно това социално измерение. На трето място. Нещо, което и вие споменахте, а именно адекватно финансиране. Тук не става въпрос само за отпускане на средства за изпълнението на целите за устойчиво развитие, а за системен контрол на публичното финансиране, за да се провери дали то отговаря на целите защото понякога просто пилеем пари под формата на субсидии и същевременно чрез други субсидии се опитваме да поправим щетите. Ето защо трябва да бъдем последователни в действията си и да предоставим необходимото финансиране, което означава да се правят непрекъснати проверки на европейското финансиране, за да се провери дали то отговаря на постигането на целите за устойчиво развитие. На следващо място. Инфраструктурите са важни в социалното и економическо развитие. Та на четвърто място аз бих отбелязал приобщаването на заинтересованите страни, доброто управление, участието на гражданското общество. Това също е важно за постигането на целите за устойчиво развитие. Не е достатъчно да приемем, че доброто регулиране и доброто му прилагане а, са задоволителни. Необходимо е гражданското общество да участва в законодателния процес, в планирането и в прилагането на законите. Ако създадем едно добро управление, ще убедим и гражданите, че целите за устойчиво развитие са нещо, което ги засяга и за което могат да работят и те. И на пето и последно място – необходимостта от намаляване на отрицателните последствия от нашето потребление в и извън Европейския съюз. Съвсем наскоро приехме доклад по собствена инициатива за палмовото масло. Това е просто един от примерите за вида продукти, които потребяваме в Европейския съюз. В Европейския съюз нямаме проблеми с устойчивото развитие, но създаваме проблеми в това отношение извън територията на ЕС. Потреблението в Европейския съюз се отразява на европейските общества, на обществата на държавите членки, отразява се също така извън територията на Европейския съюз. И ако желаем да изпълним целите за устойчиво развитие, трябва да погледнем какви са последствията от нашето потребление тук, извън нашата територия. Благодаря, господин Яворо, госпожа Делае. Благодаря, госпожо председател. Ваше превъзходителство имам два въпроса. В рамките на конференцията за океаните, която ще се проведе след две седмици в Нью Йорк, ще има а, тема свързана с морската стратегия. Питам се как целите за устойчиво развитие на ООН ще допринесат за запазването на ресурсите, като същевременно се създадат и нови работни места. Защото това е една от целите, които трябва да изпълним. Втория ми въпрос е свързан с островните европейски райони. Питам се дали ООН предвижда специфични мерки за тези региони, за да може крайно отдалечените европейски региони също да бъдат обхванати в контекста на постигането на целите за устойчиво развитие. Това са двата ми простички е, въпроса, които са насочени директно към вас. И ще се радвам, ако ми отговорите. Благодаря, господин Лафонте. signor Presidente, eh, grazie Благодаря, госпожо председател. Бих искал да ви благодаря за организирането на днешната ни изключително важна среща и бих искал да взема отношение по въпроса за конференцията за океаните. Аз съм член на делегацията, която ще присъства в Нью Йорк на тази конференция. И е, бих искал да рекламирам едно друго мероприятие, което ще се проведе по същото време. То засяга 14-та цел, а именно устойчивите океани. Много се говори за синята економика. И когато го правим, обикновенно имаме най-добрите намерения. Но миналата седмица Центъра за научния и на дейност на Европейския парламент публикува едно проучване, в което се казваше, че синята економика ще увеличи БВП и новите работни места, но това ще доведе до отрицателни последствия за околната среда. Това доста ме безпокои да се гледа на океана като на източник на ресурси. А ако експлуатираме океана по начина, по който постъпвахме за всички останали ресурси на тази земя, всичко ще излезе извън контрол. Целта номер 14 се отнася именно до това да поддържаме устойчивото развитие на океаните – ето защо е важно на конференцията в Нью Йорк да се излезе с ясна декларация и силно послание по отношение на океаните. Та бих искал да попитам, осъзнавате ли двата аспекта на цел 14? Там в точка 2 се говори за увеличаване на устойчивостта на водните екосистеми – и почистването на тези екосистеми. Но това е трудно изпълнимо, имайки предвид бързото развитие на нещата и настоящата тенденция. На следващо място риболова. Всички работим по отношение на общата политика в областта на риболова. Ако искаме до 2020 година да имаме устойчиво производство, то тогава трябва да си зададем въпроса дали нашите действия ще бъдат възприяти от останалата част на света, защото се нуждаем от устойчив риболов на световно равнище. А проблемът в това отношение е голям. Благодаря, госпожа Каденбах. Добро утро, добро утро от мен. Европейския парламент и нашата комисия се гордее с това, че проявявате дух на прозрачност. Днешното заседание се излъчва, но ам, недостатъка е, че не само заинтересованите европейци следят разговорите и преговорите, а има и много от нашите колеги, за които знам, че се интересуват от темата и предполагам, че седят в офисите си и ви слушат, без да участват тук активно. Е, просто искам да ви уверя, че интересът е много голям, въпреки че тук се създава друго впечатление. Имам един технически въпрос. Държавите членки, но и отделни политици приемат целите за устойчивото развитие, приемат ги и ги познават, но в ежедневните политики нещата не изглеждат точно така. Те се различават или се отдалечават от заложените цели за устойчиво развитие. На европейско ниво следим следния принцип. Ако има държави членки, които се противопоставят на европейските ценности, то се водят разговори с тях, за да бъдат приобщени отново към тези общности, към тези ценности. Във вашия опит има ли такива страни, които са се припознали с тези цели за устойчивото развитие, но с действията си противоречат на тяхното изпълнение. Смятате ли, че има възможност за обмяна на опит, така че да се привлече вниманието към а, предложенията, които се правят тук и които се обсъждат и така да могат отделните действия да бъдат приведени в унисон едно към друго? Майснер. Госпожа Майснер, благодаря госпожо председател, благодаря за, за представенето ви господин Томпсън. Темата много ме интересува, не само защото съм работила по различни досиета, свързани с синия растеж, интегрираните океани и морета. В парламента има една група, която се занимава с устойчивият син растеж и следи за това моретата да са чисти, както и да се поддържа тяхното развитие, а също да могат да се използват и океаните по екологосъобразно. Наясно сме, че населението расте и океаните имат своята важна роля в това отношение, като говорим тук най-вече за природни ресурси, за биоенергия и така нататък. Нашата комисия изготви редите съобщения. Това е добра стъпка в правилната посока. Много европейци имат интерес от това да се създаде мрежа с вас и да се извършва обмяна на мнение за това какво трябва да се направи, какво трябва да знаете. Разбира се, много е интересно да се обсъди въпроса за изграждането на конструкции под моретата и океаните, дали това е екологосъобразно и дали ще се следи за, спазва, за запазване на биоразнообразието, да не се унищожи всичко и да се нанесат непоправими не поправими щети за цялата планета. Има също проблема с пластмасите, с окисляването на океаните. Има много морски видове, които са застрашени и не се знае какво ще стане, когато тяхното место обитание бъде унищожено. Всички, които седят тук, знаят за какво става. Имам конкретен въпрос към вас, като казвам, че за съжаление не можах да чуя представянето ви. Има стратегия за управлението на океаните на европейско ниво и там се говори, че действията трябва да са на глобално ниво. Трудно е, да, но ам, какво смятате вие в тази насока? Е, в европейско законодателство също е заложен този аспект за устойчивото използване и управление на океаните и да може да се гарантира такова устойчиво използване. Смята ли, че това е приложимо на глобално ниво? И до каква степен мислите вие, че има възможност да бъдат приобщени още страни към въпросната стратегия, да се припознаят с нея, дали това е възможно, защото това ще отполза за по-нататъчното устойчиво развитие на океаните. Използват се средства от програмите за развитие, за развитие на океаните. И може би това ще се превърне в една задача за следващите десетиля, десетиле, десетилетия. Имате ли информация за научни е, изследвания, които в световен мащаб могат да допринесат за по-доброто използване на океаните? Благодаря ви. Thank you very much. Uh, now I invite uh, the благодаря ви. Сега господин Ришер, представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин председател, за това, че ни представихте конференцията посветена на целите за устойчиво развитие. Конференцията, която ще се произведе проведе през юни в Нью Йорк едно от най-важните мероприятия, които е, ще се проведат тази година. Европейският съюз, разбира се, подкрепа целите за периода до 2030 година. И ние също участваме по постигането на цел 14, както и по постигането на всички останали цели, пряко или непряко свързани с океаните. И работим в това отношение с всички останали генерални дирекции. Целта е да се засили управлението на световно равнище. Вече бе споменато, че а, се нуждаем от стратегия в това отношение, а такава беше приета и тя ще служи като насока за нашата политика. Тази конференция ще засили също така и еднаквото използване на различните инструменти в това отношение. Участваме на всички заседания, свързани с подготвителната дейност на тази конференция. Ангажираме се също така да участваме и в партньорския диалог. През октомври ще се проведе и друга важна конференция, посветена на темата на океаните. Смятаме, че тази конференция в допълнение с конференцията в Нью Йорк ще покажат от какво огромно значение са океаните и а, колко е важно да не ги забравяме. Господин председател, вие засегнахте една деликатна тема миграцията. Няма да навлизам в подробности по нея, но все пак бих искал да кажа, че през последната година Трите европейски институции, Комисията, Съвета и Парламента, положиха огромни усилия в областта на управлението на тази криза. А това нямаше да бъде възможно, ако не работехме в сътрудничество с третите държави. Очакваме наистина още по-задълбочено сътрудничество в това отношение в рамките на ООН. В допълнение на това, което казаха членовете на Европейския парламент по цел 14, бих искал да кажа, че изцяло подкрепям идеята за по-пълно вземане предвид на социалното измерение. Не винаги става въпрос за отпускане на допълнителни средства – Понякога е важно просто да има последователност и по-голяма видимост на вече отпуснатите средства. Тази тема е многодисциплинарна и тя има различни аспекти. Затова е лесно понякога да изпуснем от поглед истинската ни цел. Но когато съберем всички аспекти, си даваме сметка, че имаме една критична маса и необходимото финансиране, които просто трябва да използваме по-добре. На следващо място възнамеряваме до края на годината да представим стратегия за пластмасите – а това е от значение във всяко едно отношение. Предполагам, ще се съгласите, че е важно допълнително да се подчертае ролята на Конвенцията на ООН за моретата. Госпожо председател, господин председател, Очакваме наистина на конференцията в Нью Йорк да имаме добри резултати и да бъдем достатъчно амбициозни. Благодаря сега господин Фария, който е докладчик по доклад за управлението. Нека да сподели сега той с нас своите знания. Благодаря, госпожо председател. Господин Томсън, благодаря ви, че сте тук сред нас. Казахте, че след една, един месец ще се проведе конференцията, посветена на океаните в Нью Йорк. Казахте, че представители на цялото човечество ще присъстват. Много добре казано. Ще се разгледа цел 14 по време на тази конференция. И аз съм изцяло съгласен, че океаните трябва да се ползват с цялото ни е, внимание. Наистина взимам при сърце климатичните изменения. В този контекст има много важни проблеми, които трябва да бъдат разрешени колкото се може по-бързо. Защото ние всички вече усещаме а, е, последствията от климатичните изменения в моята държава. Пластмасите, но и много други проблеми също ще бъдат обект на дискусия. Това показва, че международната общност осъзнава и се безпокои за отрицателните последствия от човешката дейност върху океаните. Ние в европейските институции също ще имаме свои представители на конференцията, както госпожа председателят каза. Аз съм докладчик по доклад за доброто управление на океаните и ще присъствам. Наистина очаквам с нетърпение да видя какви ще са резултатите от тази конференция. Няколко въпроси исках да ви задам, но все пак е, ще ги сведа до два. Първо. Какво може да очакваме от тази конференция? Вие сте американец, така че трябва да ви попитам, имайки предвид тази промяна, която настъпи с господин Тръмп, промяна, която ще се отрази на политиката в областта на околната среда. А вторият ми въпрос говорим за управление на океаните. И в този контекст трябва да засегнем емисиите от корабите. емисиите от корабите трябва да бъдат включени в стратегията за намаляване на емисиите. Това може да се постигне чрез Международната органи... морска организация. Миналата година обаче нямаше достатъчно желание да се заемем с тази тема, поне не е по-сериозно. Което принуди Европейския съюз да изработи собствена стратегия за емисиите на въглероден диоксид от плавателните съдове. Този проблем е доста осезаем в моята страна заради а, офшорното сондиране а, на газ. Нашият министър, отговорен за океаните, миналата година отиде в САЩ и уведоми администрацията, че в нашите териториални води може да се извършват такиви, такива сондирания. Благодаря ви. Моля, отговорете сега на въпросите, които бяха отправени към вас. Uh, uh, Благодаря ви. Виждам, че тук е, сред нас са хората, които обичат океаните. Много се радвам. Да, говорим тук и за човечност. Когато се проявява внимание към океаните, то ни дава въздухът, който дишаме и протеините, които консумираме. Това всичко е много важно. Господин Явор каза нещо. Бях е, в Унгария и съм наясно с това как е, се изпълняват целите за устойчивото развитие. Там срещах се с студенти в университетите. Като цяло пътувам по света. Бил съм и в Индия, срещнах се и срещнал съм, срещал съм се и с премьер-министъра и Индия се при държа към този план е, за устойчиво развитие и защо да не е така. Този план е важен за всяка страна. Същото се отнася и до Китай. Срещал съм се там и с министрите на финансите. Срещал съм се с мои колеги от Фиджи. Всички участват и си сътрудничат на международно ниво, що се отнася до тези планове за устойчиво развитие. Трябва да положим много повече усилия, що се отнася до условията, за, до целите за устойчивото развитие. Да, където да отида в хотел, в ресторант, е, никой не казва, а, аз знам вие с какво се занимавате. Като кажа STG, всеки питам какво е пък това. Има отделни хора и общности, които правят е, избора си при що се отнася до производството, що се отнася до начина на потребление. Вижте какво става с, измененията в климата. Все още говорим за постигна на тази цел, която е под 2 градуса, а за сега реалността е такава, че повишаването е с 3-4 градуса. Повечето от вас са като мен представители на средната класа и ние сме алчни. Ние искаме втори дом, втори автомобил, втори телевизор. Отношението на средната класа не е устойчиво. Трябва да се промени. Ще има не само такива плешиви мъже като мен, ще има и млади хора, които ще привлекат вниманието към целите за устойчиво развитие. Времената ще са трудни, ако не започнем да променяме начина по който произвеждаме, начина по който потребяваме. Имаше и представител от Франция, който зададе въпрос – свързан с отвъдморските територии. Стратегията 2300 има универсален характер. Тя се отнася до всички и до независимите държави, и до отвъдморските територии. От посещенията си, които съм правил в тези отвъдморски територии, трябва да ви кажа, че а, там принципите, които се спазват са същите и те се спазват на правителствено ниво. Също така. Искам да кажа, че Италия изигра една много важна роля през няколко през последните няколко години, що се отнася до организирането на конференцията, свързана с океаните и с защитените зони. В Рим се срещнахме миналата година, имаше срещи с бизнес средите, с представителите на гражданското общество и това беше първия път, когато бяха събрани всички, които могат да влеят енергията си в това начинание и бяха разгледани всички аспекти на стратегията за океаните. Палао е съпредседател на един от на една от срещите по темата. Никога не говоря за растеж, без да кажа устойчив преди това. Винаги преди растежа трябва да сложим това определение устойчив. Аз съм се занимавал с политика за развитие през целия си живот. В началото занимавах се с развитие на селските региони. Завършил съм зелен еко, екологосообразен растеж в университета, по, в университета в Кембридж и целият и цял живот съм работил за това да подобрим живота на хората в селските региони, а не те да остават на улицата и да се чувстват изоставени. Затова сега мога да кажа, че всичко, всичко това, което е направено, вече сме се отправили в правилната посока. Колегата от Германия или по-скоро от Австрия, но все пак говорихте на немски, не можах да направя разлика. Има форум на високо ниво, Миналата година участваха 20 страни, които бяха представени. И трябва да ви кажа, че тенденцията е възходяща. Вече 40 страни ще бъдат представени през юли. Е, те ще се ангажират с изпълнението на, цели, на целите за устойчиво развитие. Ще видим как ще продължат нещата напред, но е хубаво, че ще съберем идеи от други страни, да видим кои ще са приложими на практика и кои не. Госпожа Майснер, тя говори за устойчивия син растеж и за ролята на науката. В Масачузетс бях преди няколко седмици в университета по научни изследвания. Там е института, който е от световно ниво в областта на проучване на океаните. Там беше прожектиран филм е, и то в средата на океана. Беше показан филм, който показва микроформите на живот в океана, плактоните и други микро същества, които поглъщат пластмасови отпадъци. Това е ужасяващо. За това е, да е, видиш как планктоните и другите малки същества поглъщат пластмасови отпадъци. След това тези малки е, същества се поглъщат от по-големите риби, които пък попадат в чиниите ви. Има конференция, която е посветена на научните изследвания и на партньорския диалог. Има партньорски диалог, който е свързан с замърсяването на моретата и океаните. Това не е дебат, това е по-скоро излагане на позициите за това как са нещата в момента. Търси се решение на съществуващите проблеми. Има проблеми, търси се решение по време на този форум. Има много добри решения, които идват и от Европа и трябва да бъдат представени по време на партньор, партньорския диалог и след това тези предложения да превърнат да пре, минат в ангажименти и да бъдат изпълнени на практика. Говорим тук за един работен план, който няма политически оттенък. През последните 7 години всяка година съм в Ямайка и там работим по въпросите, свързани с морското дъно в а, ние искаме в работим в Фиджи по въпроса за устойчивото ам, използване на морското дъно. И има две развития, две важни развития, които искам да спомена все още няма законодателство, свързано а, с дълбоките сундажи в моретата и океаните. Имаме законодателство как да се издават лицензите, но в момента изготвяме закон за това как да се издават лицензиите изрично за сундажите като трябва да се извършва и екологична профилактика в тази връзка. от територията на Земята е заета от морското дъно. И това е територията, която според мен е най-добре управлявана – Друга територия, която е много важна е BBNG. Това е биоразнообразието, което е под национална юрисдикция. По този въпрос се работи съвместно с ООН. Работи се и с участието на бразилския посланник, който е и председател. Всичко работи се по въпросите свързани с всичко, което е под повърхността на водата до а, дъното. Тук се обхваща и пиратството. Много страни са страни по конвенцията АНКЛОС, ние се опитваме да привлечем и други. В тази връзка работим и по BNGJ. На следващо място, какво прави Португалия във връзка с подготовката на следващата конференция? Португалските посланици призовават за предприемане на действия в Сингапур – трябва да ви кажа, че съм много доволен от срещата си с, с комисаря Двела вчера, що се отнася до участието на конференцията за океаните. Комисарят ще е там. Ние ще му отредим почетно място, така че да участва като оратор в срещата. Друго свързано с конференцията за океаните. Аз казах господин Вела, че има само една универсална мярка, свързана с, с спасяването на океаните. И това а, е свързано с целите. Всичките 193 страни са се присъединили към изпълнението на тези цели. Всяка година се предприемат мерки, свързани с устойчивото използване на океаните, с устойчивия риболов на рибатон и други видове. Подкрепяме конференцията, свързана с океаните. Подкрепяме и всички, които се присъединяват към целите за устойчивото развитие. На 15 юни ще се проведе най-важната конференция, свързана с океаните. Там ще се обсъди и универсалната стратегия до 2030 година. Мисля, че обхванах всички въпроси, а господин Фария зададе два въпроса, свързани с позицията на американската администрация. Нека да не прибягваме към прибързани заключения, нека малко се оталожат нещата и след това ще видим каква ще е позицията на администрацията по отношение на стратегията за океаните. Друго, което казахте за емисиите от а, корабите. В рамките на Организацията по морско дело се работи и по други въпроси, свързани с социалния дампинг и така нататък. Нещо друго, което исках да кажа по въпроса за конференцията за океаните. През последните две години е, беше свършен огромен обем от работа и сега мога уверено да заявя, че нещата много ще се променят. Нивото на ангажимент, който се поема на световно ниво, ме окоръжава. Благодаря ви. Благодаря ви, Ваше превъзходителство, за това, че бяхте тук сред нас. Благодаря, че ни вдъхновявате с това, което правите. Ние подкрепяме вашите инициативи и всички ще работим за един по-устойчив син растеж. Благодаря ви. Good morning, everyone. I'm... Добро утро на всички. Моля да заемете местата си, и да приготвите картите си за гласуване. Само три гласувания не чакат, така че няма да е кой знае колко сложно. Are you ready? <laughs> Okay, the first vote is going to be, actually, the three votes are going to be on objection. Всъщност и трите гласувания ще бъдат по възражение, съгласно член 106. Първо започваме с гласуване на възражението относно генетично модифицирания памук. Гласуваме електронно, моля гласувайте. And the vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. Госпожо Гратин, имате думата. Okay, we can, we can uh, we will uh, take uh, note of that and change your... Добре, ще променим гласа ви, но мисля, че разликата си остава съществена. Продължаваме с възражението за генномодифицираната царевица. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. И последното гласуване за днес отново по възражение, този път за най-добрите налични технологии за големите горивни инсталации. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Thank you very much. This concludes the voting. Благодаря ви. С това приключваме с гласуването за днес. Да направим ли кратка почивка, почивка или направо продължаваме? So, dear И така, скъпи колеги, предлагам ви да, под, да продължим следващата точка от дневния ред, а именно разглеждане на проекто доклад, посветен на ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Аз съм докладчикът по искане на координаторите. Така че с ваше позволение ще ви кажа няколко думи по доклада. Приветствам законодателното предложение на Европейската комисия като нужна стъпка за разрешаване на спешните проблеми, свързани с настоящата редакция на ДООВ 2 като едновременно с това се засили правилната сигурност за опазване на околната среда и публичното здраве. За да се опитваме да работим възможно най-бързо по досието. Разглеждането на ДООВ трябва да има за цел да запази работните места в МСП, да подкрепи сектора на общественото здраве, да вземе предвид модернизацията на медицинското оборудване и да насърчи кръговата економика. И в това отношение държа да отбележа, че целта на настоящият преглед на директивата не е да се преразгледа цялата директива и функционирането на директивата като цяло. Ето защо смятам, че не бива да се опитваме да въведем сериозни проблеми, извинете, промени чрез тази процедура, а по-скоро да изискаме по-цялостен преглед на директивата, както е предвидено в директивата, т.е. излезе в отношение на пасто комисия преди 22 юли 2021 година. Въпреки това, настоящото предложение дава възможност да обърна внимание на някои важни въпроси, които трябва да се вземат при, общото, при общият преглед. И според нас основните изменения, които са внесени, са последните следните теми. Настоящият до преразглеждане трябва да бъде съпъсвано с законодателно, предложително, включително и с ясна методология за всички етапи, които ще доведат е, до промяна на списъка с ограничените вещества и списъкът на изключенията, като методологията би следвало да включва и становище на Европейската агенция за химикалите. Освен това, предвид все по-големият брой и все по-сложните изключения от ДООВ с цел по-добра предвидимост и по-голяма правна сигурност, изискваме от Европейската комисия да излезе с много ясен график за приемането на решението си в рамките на един месец получаване на искането за изключение. Освен това, предвиждаме опростяване на процедурата, свързани с делегираните актове за изключението и другите, свързани с тях мерки от техническо естество. Това е което мога да кажа по доклада. сега давам думата на докладчите в сянка. Започваме с госпожа Каденбах. Благодаря. Благодаря на нашия председател, която е и докладчик по темата. Има много предложения, които мога да направя като допълнение. Има две области, които бяха споменати сега, а именно тези, които са свързани с бъдещия достъп Процедурата е свързана с съвместно взимане на решение и трябва да се вземат предвид и други възможности в тази връзка, да има, едно, да има един по-методологичен подход. Не трябва да се стига до протакане на отделните стъпки и в допълнение – засегнатите економически а, оператори могат да получат непропорционално а, голям дял при взимането на решението. Трябва да а, имаме предвид, че целта е да се ограничи вредното използване а, да се ограничи използването на вредните вещества в бъдеще и с тази цел ще направя своите предложения и няма да подкърпя тези, които са направени. Предложението на комисията е целенасочено и добро, това беше казано, но това предложение трябваше да дойде още през 2014 година. Тогава го очаквахме. Много ви благодаря. Господин Хойтема има думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря ви в качеството ви на докладчик за свършената работа. Действително в настоящата директива ООВ някои категории електронно-електрическо оборудване ще бъдат а, а, забранени за продажба на вторичните пазари след 2019 година, което според мен не беше целта на директивата. Тук проблем е свързан с резервните части. Когато не могат да се използват резервни части, не могат да се използват и някои от устройствата, въпреки че като цяло ги чака още много дълъг период на живот. Тези два примера напълно противоречат на водещите принципи на кръговата економика и разбира се ще доведат до економически загуби за производителите и потребителите на този вид оборудване. Ето защо приветствам предложението на Европейската комисия, приветствам и вашият принос към предложението на Европейската комисия чрез доклада ви. И след това смятам, че би следвало да сме предпазливи, когато навлизаме в подробности за предстоящото предложение, което очакваме през 2021 година. Благодаря ви. Госпожа Клонен, много ви благодаря. Госпожо председател, благодаря ви в качеството ми на докладчик за отлично свършената работа. Подкрепям в частност становището на Европейската агенция по химикалите и бих искала да внеса няколко изменения, свързани с, с ремонтът или преоборудването на съществуващо вече оборудване. А относно кръговата економика, мисля, че трябва да си дадем сметка, че чрез пригаждане на съществуващото оборудване може да се увеличи цикълът на живот на тези устройства, като се променят част от, или заменят части от старите им части. От зелените госпожа Гивази не е тук. Дам думата на госпожа Но от е ЕНС. Благодаря ви, госпожо председател, за добре свършната работа по техническо, това такова техническо десе, както и за предложението ви за доклада европейско законодателство, свързано с ограничаването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, трябва да се придържа към основната си цел, а именно намаляване на рисковете за здравето и околната среда. Ето защо смятам, че би трябвало да се обърне внимание на проблемът с нежеланите странични ефекти от директивата от 2011 година и то в контекста на кръговата економика. При все това е важно този подход да спазва принципите на пропорционалност и субсидиарност, заложени в договорите на Европейския съюз. И в това отношение е, припомням вършите принципи, които трябва да ръководят нашата дейност. Повече от всякога трябва да се гарантира дълъг а, е, е, живот на електронното и електрическо оборудване, ще внеса изменения в тази, смет, тази насока. А, що се отнася до новите молби за изключения и периодът от 6 месеца, който, с който спора Европейската комисия да отговори, бих искала да споделим основните принципи за предоставяне на допълнителен за удължаване на срока на изключението. И накрая по отношение на критериите за определено на опасните вещества, които се държат в електрическото и електронно оборудване. Смятам, че всичко трябва да гарантираме нужната правна сигурност на предприятията, които ги произвеждат, за да могат да спазят изискванията на тази директива. Благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата? Не. В такъв случай се обръщам към представителят на Европейската комисия. Директор Салдаска, си имате думата. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че организирахте днешната размяна на мнения. Благодаря ви и за проект от доклада. Излязохме с законодателните предложения с известно закъснение предвид първоначално поведеният график. Но внесох това предложение съвместно с пакета за кръговата економика по очевидна причина. Директивата ООВ не беше част от пакет за кръвната економика, а може би трябваше да бъде, защото изменението на директивата спазва основните принципи на кръговата економика, а именно да се запази съставките и суровините възможно най-дълго и да се рециклират, когато това е възможно. И това е основната цел на преразглеждането по въпроса за приложното поле директивата, то е възможно най-ограничено, но едновременно с това отразяваме и а, резултатите от публичните консултации, поведени с заинтересованите страни. Или казвам с други думи, анализирахме какво трябва да направим на този етап и именно това предлагаме в момента. Измененията ще улеснят а, пазарните а, пазарните сделки на вторичните пазари, т.е. продажбата на втора ръка и през посредници. Също така се предвиждат две ограничени изключения по, от прочното поле на ДОВ по отношение на органите с тръби поради някои културно-исторически причини и също така на някои части от, е, за извънпътна подвижна техника, която се използва изключително за професионални цели. Смятаме, че това няма да навреди постигнат основните цели на директивата. Надяваме се възможно най-бързо да, да приключим работа по това досие, за да гарантирам нужната правна сигурност на економически субекти. Вече се опитаме да предвиждаме каква ще бъде е, крайният резултат от цялостната работа на Польската комисия. Смятаме, че е, има добри идеи за общият преглед, предвиден през 2021 година, като например упростяване на, на процедурата. Е, радвам също така, че си давате сметка колко колко трудно е за нас да спазим изискването за 6 месеца при удължаване на изключението, Това се оказа абсолютно не осъществимо по редица причини, т.е. трябва да се спазва определена процедура, която предвижда публични консултации за определен период от време, след това период от два месеца, които могат да се правят възражени, след това трябва да се преведе текст, трябва да се направи също така задълбочен анализ. Обикновено това се извършва чрез подиспълнителни консултанти. Тоест като цяло обикновено просто приключва в рамките на 24 месеца. 6 месеца наистина е неосъществим срок по обективни причини, така че наистина ви благодаря с предложението да се премахне този крайен срок и също така подкрепям идеята ви да се изясни какъв е графикът за работа с економическите оператори, за да имат те нуждата предвидимост, но това не би трябвало да се записва черно на бяло, защото не може да гарантираме, че всеки път това ще се случи. Трябва да имаме идея колко горе-долу време отнема разглеждането на молбата. Идеята да се включи становището на Европейската агенция по химикалите също има своите предимства. Смятаме, че към момента агенцията вече разполага с нужната експертиза. Всъщност тя разполага с най-добрата експертиза в областта на химикалите, така че трябва в някакъв момент да да се обърнем за становище към нея. Въпросът е дали да го правим сега или да го направим в контекста на общият преглед, когато ще сме разгледали всички възможности, но със сигурност е съвсем разумно е предложението ви да се обърнем към агенцията и я подкрепям, пак казвам, без по никакъв начин да се опитвам да предвиждам какъв ще бъде окончателната ни позиция. Частите предложения на, на докладът ви обаче, които имат обвързващ характер за бъдещата изменение на директивата за нас е сериозен проблем. Няма как да предвидим какви ще бъдат измененията, които ще предложим при общият преглед. Добре ще бъде да се направи оценка на методологията, която използваме за добавяне на нови вещества. Това е съвсем разумно предложение. По-важните въпроси трябва да оставим за общият прелет, който възнамеряваме да осъществим своевременно с изчерпателна оценка на въздействието. А междувременно, пак казвам, би следвало да разрешим проблемите, за които се прави тази, този междинен преглед на директивата. Още веднъж много ви благодаря. Мисля, че имаме всички нужни предпоставки за постигане на бърз консенсус по това предложение, което според мен наистина е предложение на здравия разум. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. Благодаря на всички взели участие в дебата. Ние снимаме нужда от прозрачност и яснота. Яснота има, от яснота се нуждае и промишлеността, когато излиза с, с предложения или искания за изключения. Това ще ни даде възможност да работим по-ефикасно. Това е основната ни цел да имаме повече яснота. Не налагаме никакви правила, просто заявяваме какво бихме искали да видим за бъдеще. Бихме искали общият преглед да доведе до подобряване на начинът на работа. Благодаря ви още веднъж за дебата. Крайният срок за внасяне на изменения е утре. казвам за внасяне изменение. Утре в 11 часа ще гласуваме в комисията на 30 май. Благодаря ви. Our next item is, uh... Следващата точка дневния ред е размяна на мнение с uh, изпълнителния директор на ЕФСА, но малко избързахме с дневния ред днес, така че кратка почивка 5 минути до 11 без 15. So, um, I think we can resume the work. Um... Мисля, че можем да подновим а, работата си. Приветствам добре дошъл изпълнителният директор на Европейския орган за безопасност на храните. Добре е дошъл сред нас господин доктор Ур всички са запознали с консолидираният доклад за дейността за 2016 година, както и програмният документ за периода 2017-2018 година. Струва ми се, че това ни дава една много добра основа за дискусия с доктор Урова. И без повече забавяне ви давам думата за встъпителни думи. Много ви благодаря, госпожо председател, и добро утро на всички от мен. За мен винаги е удоволствие да бъда сред вас. Не винаги са лесни дискусиите ни, но аз лично винаги много се радвам, когато имаме възможност да обсъждаме въпросите за безопасността на храните с вас. Винаги научавам много интересни неща от вас. Благодаря ви за подкрепата на вашата комисия по, в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност за бюджета на агенцията. Много ви благодаря за подкрепата. Благодаря ви също така, че поехте инициативата миналата седмица за организирането на събитието посветено на добавената стойност на европейските институции за общественото здраве и околната среда. За нас беше удоволствие да вземем участие в това мероприятие и да принесем допринесем за него с представители на други институции и агенции. В встъпителните си думи бих искала да се спъна някои, бих казал, предизвикателства за ЕФСА и да ги спомена с а, възможно голяма яснота, защото те не, ще бъдат повдигнати в рамките на дискусията. Но не да бъда отбележа, че ЕФСА благодарение на подкрепата на националните експерти, една сравнително, като сравнително малка организация в световен мащаб постигна впечатляващи резултати, както от количествена, така и от качествена гледна точка. Миналата седмица имах удоволствието да посетя Япония с а, колеги от Френската агенция за, за оценка на риска и беше много хубаво, беше много впечатляващо да видим до каква степен нашият модел с оценка на риска се ползва с добра репутация в Япония. Радваме се, че моделът, който създаде този парламент през 2002 година с ограничени средства от 80 милиона евро годишно, доведе до хиляди научни постижения, конкретни резултати и в много отношения се превръщат в световен стандарт за оценка на риска. И бих искала да благодаря на държавите членки и на експертите от държавите членки, но те ни позволяват да постигнем тези резултати. Както знаете, работим на системата на панелите с доброволци, т.е. експерти, които са наети от е, националните агенции, които доброволно искат да работят с евро... за този европейски проект. И ако имате възможността да се срещнете за тях, както аз имам от време на време, ще се впечатлите и от ентусиазма, с който те работят по европейският проект. Така че благодаря и на Европейския на парламент за тази възможност на експерти да работят с ЕФСИ. От тук идва основното предизвикателство в средносрочен план, а именно как може да гарантираме, че ще може да продължаваме да се възползваме от тази експертиза за бъдеще? Как може да гарантираме, че и за бъдеще държавите членки ще позволят на най-водещите си експерти да работят до 50 дни годишно по европейският проект. Тук стигаме до а, границите на нашия проект и смятам, че е крайно време да намерим някакъв начин да възнаградим държавите членки за това, че дават възможност на своите експерти да работят за европейската система за оценка на риска. Тук стигаме много бързо до въпроса за бюджета и смятам, че в парламента не е зле да се преразгледа системата за финансиране на ЕФТА, включително и системата за плащане на такси. Най-важно е за нас е да гарантираме, че ще продължаваме се после от същите експертно мнение и за бъдеще. Второто предизвикателство, което винаги а, се обсъжда при, тук в Европейския парламент е въпроса за прозрачността. Ние искаме да бъдем възможно най-прозрачни в ЕФСА, искаме да бъдем подотчетни, искаме да има възможност за контрол на дейността ни от научените среди и бихме искали нашите резултати да могат да се използват и от други. Затова и прозрачността е залегнала в стратегията на ЕФСА до 2020 година. Ще ви дам един пример. Прилагаме проектът прозрачност и ангажираност в оценката на риска по цялата верига на оценката на риска. За целта прилагаме над 30 мерки и един от основните осезаеми резултати от е, този методология, че когато предоставяме е, ръководни документи за ГМО, например. От самото начало създадахме работни групи с представители на държавите членки, с експерти, с е, ам, представители на ЕПО, за да може заедно да изготвим, да се придържаме към послушността през целият цикъл на изготвяне оценката на риска. Така че това е единият от аспектите на прозрачността. А вторият аспект е свързан с данните. ЕФСА прави, полага много големи усилия да предоставя данните на общественото мнение, като например данните за пестицидите или за остатъчните вещества. Всеки може да има достъп до нашите научени данни. Затова ми се струва, че и по-голямата част от представители на гражданското общество са доволни с този наш подход. След това обаче много бързо се стига до данните, които се предоставят от кандидатите, т.е. от предприятията, които се обръщат към нас. Вие казвате, ЕФСА, вие трябва да бъдете по-отворени, но ще ви дам само един пример, той е с глифоцита. Публикували сме огромно количество информация, която е на разположение на общественото мнение и работим непрестанно с заинтересованите страни, за да увеличим прозрачността, но безспорно съществува противопоставяне между пълната прозрачност от една, от една страна и правото за защита на е, интелектуалната собственост от друга страна. И въпросът не е от научно естество. Ние стигнахме колкото където можахме в ЕФСА. По, по искане, от, по искане на а, членове на вашият парламент а, публикувахме 10 000 страници от а, от данни, посветени на глифоцида, подкрепихме правото на представители на гражданското общество да имат достъп до тези данни. Това е което може да направим. И постоянно ни обвиняват или от представителите на промишлеността, че предоставяме прекалено много данни и нарушаваме правото им на електронна собственост, или пък ни обвинява НПО, че не предоставяме достатъчно информация. Но мисля, че от вас зависи. Вие трябва да вземете е, решението дали трябва да има повече прозрачност или не. Смятам, че за целта се нуждаем от правна намеса от страна на законодателя. След което се поставя следващият въпрос. Казва, казвате ни, ЕФСА трябва да използвате данните, които ви представя индустрията. Ами как може да се доверите на тези данни? Очевидно е, че те имат интерес да ви предоставят данни, които ще позволят разрешаване на продуктите им. И тук се поставя целият въпрос за лабораториите, например, за които има стандарти за добри практики. Те са подлежат и на аудит от държавите членки също така. И също така е много важно да подчертаем, че ние проверяваме данните, които ни предоставят а, в насипно състояние, така да се каже, индустрията. Тоест ние използваме и то по начин, който да е в обществен интерес. беше зададен и въпроса, не може ли по някакъв начин ЕФСА да повтори проучванията, проведени от а, индустрията по независим начин. И тук трябва много внимателно да се запитаме това възможно ли изобщо, защото ние а, проучваме близо 10 000 изследвания годишно. Невъзможно ли повторим всички? Това би било, освен това, не уместно и от финансова гледна точка, и от гледна точка на хуманното отношение към животните. Така че, преди всичко, трябва сега да се случим върху контрола на институтите, където се правят а, изследванията. Това е в държавите членки. Трябва да се гарантира по-добър контрол върху тези институции. И не на последно място, бих искал да се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 въпроса за голямото предизвикателство, което представлява независимостта. Научната независимост е заложена в ДНК-то на ЕФСА. Това беше един от водещите принципи, поради което беше създаден на ЕФСА, за да може науката да излезе извън влиянието на политиката, економиката и лобитата. Това е един от водещите приоритети на ЕФСА, но също така е и много деликатен въпрос. Когато говорим за независимост, все пак трябва да бъдем разумни. Разбира се, че ЕФСА не може да да бъде на 100% независима от Европейския парламент, защото вие сте бюджетният орган. Не можем да бъдем 100% независими и от Европейската комисия, тъй като те са основният ни клиент. Зависим от научните данни, които ни предоставя индустрията, зависим и от служителите, от експертите, които искат да допринесат за работата на ЕФСА. Така че очевидно не може да претендираме, че имаме 100% независимост. Но ние поддържаме независимост, която може да гарантира нашата безпристрастност и безпристрастността на нашите научни становища. И за това би трябвало и вие да може да ни се доверите. Беше ни зададен този въпрос. Как може Европейския парламент да се довери на ЕФСА, при положение, че по някой пъти се разминават собствените ни научни изводи. Ние го правим, придържайки се към основните научни принципи. Също така работим колективно. 21 експерта взимат решение. По, по всяко едно научно становище. Не един човек го прави. Използвам също така международно приети методи и ги предоставяме за употреба, всеки, който иска, може да използва нашите методи на работа. И също така работим с специалисти, които са избрани, защото са водещи експерти в своята област и са избрани след надлежен контрол за липса на конфликт на интереси. Искаме експерти, които се интересуват от своята област. Това показва, че те са постигнали важни резултати в истинския живот, в изследването по своя, своята област, но едновременно с това гарантираме, че няма конфликт на интереси и с годините сме разработили съвместно с НПО една цялостна система за управление на интересите, за да не се стига до конфликти на интереси. И накрая в заключение какво може да предостави ЕФСА е на европейското общество? Преди всичко, една гъвкава научна платформа, която свързва общностите с оценка на риска на различните европейски държави. Работим с държавите членки, с другите европейски агенции и с международните ни партньори. И цялата ни дейност има една основна цел, а именно да предоставяме надежни научни резултати в областта на безопасността на храните. Благодаря ви и с удоволствие ще чуя коментарите и ви ще отговоря на въпросите ви. Thank you. Thank you uh, uh, благодаря ви, господин директор. Започваме с списъка на ораторите. Госпожа Аюзо, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, дойдох с известно закъснение, тъй като бях на друго заседание но с голям интерес изслушах думите ви, господин директор. Благодаря ви за това, че се присъединихте към нас днес. Благодаря ви за това, че винаги сте на разположение и винаги сте готов да дойдете, за да ни представите допълнителна информация, в този случай по тази изключително важна тема, а именно конфликта на интереси. Обедена съм, че не само в този случай, но и във всички останали, решението, което взема ЕФСА, не е решение на отделен нейн служител, а колективно решение. Колективно решение на цял панел от експерти. Когато се избират експертите, които да бъдат членове на този панел, сигурна съм, се упражнява съответния надзор. Не смятам, че има конфликт на интереси, но когато дадено решение не се нрави на някого, той винаги търси изкупителна жертва. В случая имаме а, няколко аспекта, които трябва да вземем предвид. На първо място генно модифицираните организми. А ако ГМО не представляват опасност за здравето ни, ЕФСА не може да излезе с друго становище. Зная, че в момента правите проучване, правите разследване, извинете, във връзка с а, вероятния конфликт на интереси, ми се иска да чуя какъв е резултат от това разследване. Бих искала да попитам също така, какво му възнамерявате да направите, за да има по-голяма прозрачност във вашата работа и за да има по-малко подобни подозрения за конфликт на интереси? Учените а, са изключително независими и те желаят да запазят тази си независимост. Именно тя им гарантира а, добра репутация в научния свят. Аз лично не смятам, че в този случай има конфликт на интереси, но ми се иска да чуя какъв е резултат от вашето разследване. Госпожа Гростет. Madame la Présidente, благодаря, госпожо председател. Господин директор, бих искала най-напред да ви благодаря за това, че се присъединихте към нашата комисия. Казаното от вас беше изключително интересно. Благодаря ви и за отличната а, работа, за да ни осветлите по а, тези изключително сложни въпроси. Много често работата на вашата агенция бива критикувана, но винаги има разногласия в научните среди, винаги има рискове, винаги има несигурни моменти, така че в този случай може би неоправдано предварително отсъдихме вашата агенция. Ценя това, че желаете да има по-добра комуникация, да поставите акцента върху прозрачността, върху публикуването на проучванията, върху споделянето на данните защото в научните среди, но и не само, в момента се води е, битка за информацията и тя е видна и в социалните мрежи. И от тук се стига до дезинформация, възникват и различни теории за заговори и какво ли още не разпространяват се фалшиви новини и всичко това разстройва общественото мнение, подкопава доверието на гражданите в науката. Нещо, което е изключително безпокоително. И аз за това подкрепям изцяло вашата работа. Имам въпрос, който не се отнася до казаното от вас, но все пак той е актуален – Добавката е 171. Тя се използва в много сладкарски изделия и в момента има някои питания относно опасността от употребата на тази добавка. Миналата година ви излязахте със становище, че тази добавка не представлява опасност, но не излязохте с мнение по отношение на пределните стойности на това вещество. Във Франция бяха идентифицирани странични ефекти, които не бяха идентифицирани в миналото и затова нашата национална агенция реши, че трябва да се направи допълнително разследване за Е171. Бих искала да попитам, вие възнамерявате ли да поработите малко по това вещество, защото потребителите се нуждаят от информация. Председателката, благодаря. Госпожа Елио. Благодаря, госпожо председател. Господин Орл, благодаря, че сте тук сред нас и ни отделяте време, за да ви зададем въпроси. Ще започна с един коментар. Намирате се в една много трудна ситуация. Вие самият я описахте. Нямаме очаквания към ЕФСА. Комисията ви дава задания, има и своите очаквания от друга страна и вие трябва да се справяте с вашите научни работници от всички държави на Европейския съюз. Водите дискусии с експерти и ние накрая пък не сме доволни. Сочим Евса с пръст и казваме това не го очаквахме. Така беше случай с глифозат и с Монсанто. Случаят го следяхме отблизо. И трябва да видим по какъв начин точно тези проучвания са повлияли на резултатите. Благодаря ви, че се занимавате с толкова много проучвания и само два от, две или три от тях са в полза на промишлеността. Нещо, което е много трудно за вас е да се направи една солидна основа, за да има повече прозрачност, за да може да се отговаря на очакванията и възприятията. Ще се спра на нещо, което вие самият посочихте. ЕФСА като цяло има представители от всичките държави членки. Там има кадри от всичките държави членки, които се занимават с предоставените ви проучвания. Как може да се стигне до там, че държавите членки да останат впечатлението, че това е нашата агенция, а не тези, които просто а, си седят в а, сградата в Парма. Как можем да постигнем това? Агенцията да бъде възприемана като нашата агенция, да може да се даде една, основ, една стабилна основа за работа е, за какви суми става въпрос по-конкретно? Какви средства са ви необходими, за да извършвате тези научни изследвания? Може би не става въпрос само за средства. Има ли други възможности, които ние, депутатите, можем да ви представим на разположение, така че да станете по-известни в държавите членки. Благодаря ви. Yes, thank you very much, Chair. Uh, thank you, Director. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин директор, че отделихте време да отговорите на въпросите ни. Бих искал да започна с едно изявление, с което се надявам всички ще се съгласят. Изключително важно е решенията ни в нашата комисия да се основават на науката. Нещо, което видяхме и преди няколко седмици. А, именно марша в името на а, науката. Изключително важно е политическите решения в по-голяма степен да отчитат научните становища. И ние изключително много държим на това в нашия парламент. Изключително добре е, че разполагаме с агенция като ЕФСА в Европейския съюз. Аз чух уводните ви думи. Да, действително важно е да сме отворени за критики, за да подобряваме процедурата, да работим при по-голяма прозрачност, да няма конфликт на интереси, да има качествен контрол на проучвания компанията да се отделя необходимото финансиране, нещо, което понякога пренебрегваме, но което също е изключително важно. Понякога остава с впечатлението, че някои от заключенията на ЕФСА не са заключения, които се приемат от всички политици. И това е нормално. Но а, реакцията при поставянето под въпрос на ЕФСА е опасна. Може би няма единодушие относно ГМО или други въпроси, но да се поставя под въпрос науката и ЕФСА е опасно. И да се използва довод за по-голям контрол едва ли ще ни помогне. Каква е альтернативата? Според мен трябва да се смятаме за щастливци, че имаме такъв научен орган, научен орган, който ни предоставя становища при вземането на решения. Нека да не забравяме с какво разполагаме и да го ценим. Един по-конкретен въпрос във връзка с документа на Монсанто. Глифозата е най разпространеният хербицид по света. Някои важни проучвания обаче, които са дело на Монсанто, поставиха начало на дискусия. До каква степен възнамерявате да вземете отношение по глифосата и заключенията на Монсанто за него? Какви ще бъдат последствията в краткосрочно бъдеще? Благодаря, госпожа Гърлинг. Благодаря ви. Аз също бих искала да се присъединя към благодарностите към господин Ерл за това, че се присъедини към нас. Изключително добре е да някой да се насочи конкретно към проблема в рамките на 15 минути и след това да имаме време за въпроси. Моят въпрос се вписва в това, което чухме вчера от господин Андрюкайтис. Той каза, че ще иска да преразгледа законодателството за хранителните продукти. Каза, че това е негов приоритет. ЕФСА попада в обхвата на това законодателство. Така че, според мен е очевидно, че докато се прави преглед на това законодателство, ще трябва да се направи преглед и на ЕФСА. Може би това е възможност, както за вас, така и за нас, да направим един критичен анализ за степента, до която ЕФСА си върши работата. И къде са проблемите? Сигурна съм, че ЕФСА върши чудесна работа, но това не означава, че аз съм приятел, който ще си спести критиките, ако има проблеми. Единият проблем е с научния панел – в момента имате около 10 научни панела. Научната комисия е председател на тези панели. И се вижда как понякога научните становища а, преминават през различните панели. Аз съм се срещнала с няколко човека, които са били участници в тези панели в миналото. И те непрекъснато, все повече и все повече са отвратени от тази работа, защото не са достатъчно оценени за работата, която са извършили. Това ни връща в средата на 50-те години. Скоро се срещнах с един експерт, който бе критикуван, защото част от докторската му теза в докторската си теза от преди 30 години е използвал данни от една голяма химическа компания. Мисля, че е несправедливо, тъй като този човек по никакъв начин и никога не е работил за съответната компания. Така че трябва да помислим какво бихме могли да променим в това отношение. Бих искала да попитам, вие как гледате на законодателството и на прегледа на законодателството за хранителните продукти. ЕФС играе важна роля в това отношение. Смятате ли, че това е една възможност за вас да се справите с някои проблемите, които очертахте, а може би и за получаване на допълнително финансиране? Смятате ли, че това е възможност за промяна на финансирането и даването на възможност за а, преразглеждането на разход? Ja, Herr Direktor Ohl, vielen Dank für Ihr Kommen. Wir hatten ja vor kurzem schon eine muntere... Благодаря. В Комисията по земеделие имахме подобна дискусия и там казахте, че трябва да, има, да се има доверие в науката. Трябва да го приемем като факт. Независимо независимите научни изследователи. Те не съществуват от много дълго време. Университети са принудени да получават средства от трети страни. И за съжаление не можем да кажем, че научните работници работят независимо. Независими експерти трябва да проверяват всичко много по-обстойно, отколкото до сега, да се види дали всичко съответства на общите научни насоки. Няма как да има независими научни изследвания. Господин Бове каза, че наистина ще се предотвратят предоставя допълнителни средства, ако има независими експертни становища, които да се предоставят при необходимост. Беше спомената и темата за глифозата. Монсанто се опитва да повлиява темата и нейното развитие. включително и тези, които отговарят за издаването на разрешителните. И затова казвам, че що се отнася до глифозат, пак няма независими научни експерти. Ще се спра на един въпрос, на който вие не се спряхте. Неоникотиноидите. Äh, Това е една тема, която е много успорвана. Има вече и официално установище по въпроса. Кога обаче тези вредни вещества ще бъдат извадени от употреба? Имате ли научни обосновки в тази насока? На следващо място, в петък имаше становище, свързано с новите техники. И Европейския съюз не заел ясна позиция по тези нови генни технологии за ендокринните дисраптори. Друга важна тема. Може ли да вземете ясна позиция по тези ендокринни дисраптори, които разрушават ендокринната система? Европейския съюз по много аспекти в тази връзка изостава. Благодаря ви. Капуто. Grazie, grazie Presidente e grazie mister Urlo per la sua... Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Ру, за това, че с готовност се справихте пред нас днес. Аз имам въпрос. Преди няколко часа в един доклад на ЕФСА бе потвърдено, че има нова болест по добитъка в Европа, заразен нодуларен дерматит, който идва от Африка. Той върлува на Балканите и в Турция и стига чак до Русия. Това е заразна за добитъка болест, която се предава чрез охапване от насекомо. здравните е, власти и една солидна иммунизационна кампания могат да сложат край на тази епидемия. Вирусът може да живее в е, заразеното животно дълго време и се стига до образуването на нодули по кожата на е, животното. Това означава, че има опасност за здравето и на животните, и на фермерите. Спешно е да наберем малко повече информация за заразния нодуларен дерматит, тъй като това е пряко свързано и с безопасността на храните. Има потенциален риск за човешкото здраве. Uh, like Госпожа Гуталанд и някой друг Желая ли думата? И господин Денис Мекер. Госпожа Гутеланд. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност да зададем въпроси. Благодаря и на вас за уводните думи. Аз също проявявам интерес към някои от вече засегнатите теми, неоникотиноидите – много доклади получавам от пчеларите в различни държави членки, които казват, че те представляват проблем за пчелите в Европейския съюз. За няколко години събрахме много високи стойности на смъртност сред пчелите. Тази смъртност се дължи на различни проблеми, но пестицидите и неоникотиноидите са един от основните фактори – в родната ми държава, Швеция, компетентните органи признават последствията от неоникотиноидите върху пчелите. Това бе потвърдено в проучвания. Така че интересно ми е да чуя вашето мнение за неоникотиноидите. Това е един от приоритетите на Европейската комисия все пак. Благодаря и господин Демисмакер. Eh, Благодаря, господин председателю. Много се радвам, че днес можем да проведем тази дискусия с вас. Аз съм подръжник на ЕФСА и вярвам в действията на ЕФСА по време на нашето посещение можахме да обсъдим някои важни теми, които вие засегнахте във вашите уводни слова. Необходимо е да има прозрачност и независимост. Това е необходимо, за да се спечели доверието на обществото. Не трябва да има съмнение в ам, отношението на обществото към вас. Говорим тук за рискове за общественото здраве, сред които попадат и раковите заболявания. За това е необходимо да има прозрачност. Трябва да се знае къде са границите. Смятам, че ясно трябва да се заяви пред външния свят, какъв е бил делът на Монсанто, какво е било участието на Монсанто в финансирането на това научно становище. Важно е да се знае. Ще задам и два въпроса, свързани с някои елементи, които вие засегнахте във вашите уводни слова. Може ли да внесете повече яснота за това по какъв начин ЕФСА подкрепа научните работници, когато извършват оценки на риска. По какъв начин става това и може ли да се спрете на предимствата и недостатъците на самия модел? модел, който се използва от ЕМА, Европейската медицинска агенция. Благодаря ви. От името на комисията, господин Терзи. Мистер Терзи, from Commission. Господин Терзи от комисията. Oh, if you don't want to take the floor, then... И ами, ако не искате да вземете думата, няма проблем. Mr. Wural, not of interest. Голям интерес беше проявен към вашето изказване. Благодаря ви за въпроса. Много храна за размисъл беше внесена, подадена по време на дискусията. Ако много се разпростря, моля да ме прекъснете. На е, госпожа Юзо, ще благодаря за окажената подкрепа. Вие споменахте конфликта на интереси и проучването, което е извършено. Има публични консултации, свързани с новите политики, свързани с независимия характер на проучванията все още тъкат тези обществени дискусии и ние призоваваме почитаемите депутати да принесат към изготвянето на нашите бъдеще политики. Как да определяме периодите за неучастие е, в свързани организации след напускането на наши служители на агенцията. И трябва да видим в какъв начин а, правилата за прилагане са се спазвали а, по време, през време на годините. Има обаче много бюрократични процедури, свързани с това. Около 7000 декларации за конфликт на интереси се публикуват годишно може да се види съвсем ясно с кого работим, с какви хора, с ам, каква област на работа, с какви области се занимават те, развитие, научно-изследователска дейност и така нататък. Ние сме убедени, че ЕФСА е създала една много устойчива система, може би най-устойчивата в европейските институции, която може да бъде допълнително подобрена. За това и тази тема е подложена обществени дискусии и през юни или през лятото управителния съвет може да реши е, да приеме нови политики. За за таневия диоксид ЕФСА е изготвила становище и тези наночастици от този а, диоксид са включени в титаниевия диоксид. Имаше проучване от Френска изследователска агенция Инфра и те изразиха безпокойството, че може да има нов текст е, токсологичен резултат, който да доведе до необходимостта от нова оценка на титаневия диоксид. Ние веднага се свързахме с френската агенция АНСЕС. Проведохме заседание с АНСЕС през април. Разгледахме това проучване и дали то представлява добра основа за размяна на мнение, що се отнася до този диоксид. И в крайна сметка стигнахме до заключението, че ще са необходими допълнителни данни, за да се навлезе в по-голяма дълбочина, що се отнася до тези наневия частици на титаниевия диоксид. ЕФСА си сътрудничи с АНСЕС, много важна организация в държава членка и в рамк на това сътрудничество ще се извърши оценка на риска. С други думи, FC Ансес много добре се справиха по този въпрос. Госпожа Амелия. По вашия въпрос, как ЕФСА може да стане по-близка на държавите членки? Как да стане по-позната, по-популярна? ЕФСА има различен управителен съвет. ЕФСА е една от малкото агенции в Европа, която няма държава членка представена в управителния си съвет. В управителния съвет има 14 е, лица плюс представител на Европейската комисия. Това е направено преднамерено, за да може научните изследвания да са възможно най-обективни и далеч от политически пристрастия. Но от друга страна се стига до това усещане, сякаш това не е нашата ЕФСА, това е ЕФСА, това е ЕФСА в Парма. Ние обаче с държавите членки си сътрудничим в областта на науката. Има срещи 4 пъти в годината с организациите на национално ниво. Изготвяме дневен ред, свързан с оценка на риска. Извършваме проекти. Испанската агенция беше водеща по един от проектите. Германската организация е водеща по въпросите свързани с проследяването и така нататък. Има различни проекти, които изискват сътрудничество между държавите членки и ЕФСА, така че ЕФСА да стане по-обозрима. Имаме нужда от политическата подкрепа на държавите членки и дори е, в е, трудни економически и политически времена организациите на държавите членки трябва да позволят на хората си да работят за европейския проект. Въпросът е много щекотлив. Когато посещаваме организации на държавите членки, чуваме, че а, е, те искат да работят за нас, но искат да задържат и хората си у дома при тях бюджетните средства са съкратени до 40%. Ако това продължава така, няма да, да има устойчив модел, свързан с ЕФСА. Ние сме зависими от доброволци, които идват от държавите членки и извършват оценките на риска. От името на Европейския съюз говорим тук точно за един европейски въпрос, който трябва да бъде подложен на дискусия. Попитахте за средствата. Не сме изчислявали през последните години какви средства ще са необходими, но някъде около 20 милиона евро ще трябва да бъдат платени на държавите членки. И тук ще зададе въпрос каква е разликата с Европейската медицинска агенция. Да, тук сравнението е много интересно. ЕМА има персонал, който е два пъти по-голям от този на ЕФСА и бюджет са е четири, път по-голям, пъти по-голям от този на ЕФСА. И това е защото а, те плащат на експертите на държавите членки, които допринасят към а, дейността на ЕМА. 140 милиона евро на година се разпределят от ЕМА към държавите членки, а ние не го правим, защото не разполагаме с тези средства. Този въпрос е и политически. Как да бъде финансирана ЕФСА посредством такси или по друг начин от европейския бюджет? Този въпрос е важен и що се отнася до устойчивостта на модела, по който работим и що се отнася до събирането на най- добрия експертен опит в Европейския съюз. Така наречените документи, свързани с Монсанто и оценката за глифозата. Доколкото знаем, говорим за два вида документи и съгласно съда има имейли, които посочват, че Монсанто е имала интерес за изготвянето на тези документи. Може да се види, че наистина е заложен интереса на Монсанто в тези документи и няма изненада в това. Има две изследвания от 700, които ние сме оценили. Доколкото знаем, това е броят 2 от 700. Това са проучвания, които са възоснова на извършен преглед, т.е разглежда се работата на други научни е, работници. Ние оценяваме риска и предпочитаме първоначалните данни, а не преразгледания вариант, защото искаме да си създадем собствена е, представа за нещата. Доколкото знаем, няма основание да се смята, че нещо ще бъде променено в оценката на глифозата. Няма ам, причина за липса на доверие. Това е, което мога да кажа за сега. Може да има и други развития, разбира се. ЕФСА е първият гарант за научни изследвания, които са безпристрастни и честни. Господин Хойслинг, вие казахте нещо, че темата е обсъждана и в Комисията по земеделие. Аз не искам да кажа, че науката е единствения ам, отговор, дава единствения отговор на нещата и че е единственото средство което можем да използваме. Не е така, но науката ам, подлежи на фалшификации. Ако се фалшифицират данните, тогава говорим за идеология и догматизъм. Науката се занимава с истинските феномени и явления в науката и в природата и ам, сред обществото противен случай альтернативата е, е да прибегнем към вярвания от средновековието. Много неща могат да се създадат посредством науката. Вие споменахте и това, че университетите се комерциализират, е, за това, че се използват е, частни средства за извършване на проучвания. Но друг е въпросът как искате да опазите науката. Да не говорим тук, че има и друг въпрос, свързан с политическите договорености. Това, което трябва да заявя, че ние трябва да е, сме по-стрикни, що се отнася до данните, до проверката, когато изготвяме оценка на риска трябва да видим по какъв начин да планираме, събираме и оценяваме данните по такъв начин, че те да са прозрачни, да могат да се възпроизвеждат и да могат да бъдат използвани от другите. Госпожо Гърлин, попитахте каква е нашата позиция, що се отнася до рифит и частта свързана с храните. 1.7.9. Да, ЕФСА е част от е, процеса на РИФИТ за по-добро законотворчество. Ще има възможност да въпроси за устойчивостта, за състава на, експерт, на експертните съвети, на тези съвети, които са за 3 години, могат да бъдат и за повече години. Бяхме помолени да дадем и своята гледна точка. На всеки 6 години ЕФС подлежи на външна оценка. Това е по закон. Първата а, такава оценка е била през 2012 година и сега ще имаме и нова външна оценка през 2018 година. Законът предвижда две неща. Първо, работните практики на ЕФСА и оценка на системите на ЕФСА. И така ще се види дали все още този модел е най-удачния за времето до 2020 и отвъд и дали след 15 години не може да има една по-усъвършенствана система за извършване на оценка на риска в Европа. Господин Хойслинг, мисля, че споменах и тази част, свързана с ролята на науката и деликатния характер на науката. и, и, изконните характеристики на науката, които подлежат и на фалшифициране. Надявам се, че отговорих на въпроса ви. Дали не мислим за това? Да, мислим и по този въпрос. Опитваме се да сме по-бдителни. Относно нико, ам, никонитиноидите, имаше искане за допълнителни данни за 2016 година. И сега правим повторна оценка на използването на никотиноидите. През ноември 2017 ще бъде публикувана тази оценка. Не ЕФСА трябва да реши дали веществата са разрешени или не. Това го прави комисия и държавата членка. Но ние ще предоставим на комисия на държавите членки възможно най-новите данни, свързани с използването на никотиноидите. За най-новите технологии, свързани с животновътството, беше казано, че решенията трябва да се взимат отделно за всеки един случай. Това се отнася и до оценките на риска, но все пак е необходимо и политическо решение. Законодателите и комисията трябва да решат дали това е научно решение или не. Относно еднокритните дисраптори, комисията предложи критерии. В момента се водят политически преговори. ЕФСА изготвя документ с насоки съвместно с Агенцията по химически вещества, за да се види по какъв начин се използват критериите, свързани с използването на биоциди и хербициди. Има голяма заплаха в Гърция, в Юго-Источна Европа, вследствие на което се предприе масово вакциниране и ем, прави се опит да се спре разпространението на болестта. С комисията се опитваме да стигнем до най-добрия научен резултат за скорошно спиране разпространението на болестта но това ще стане съвместно с комисията. Последния въпрос за здравето на пчелите и а, никотиноидите. Не знам дали отговорим този въпрос, но депутата май си е тръгнал, който го зададе и по какъв начин ЕФСА оказа подкрепа на други учени. Нашата наука трябва да е прозрачна относно данните и методологията, така че други да могат да дойдат, да, да свалят тези данни и резултати от нашата страница и да могат да извършат повторна оценка на риска. Ние искаме нашите оценки на риска да могат да се извършват повторно. Необходими са обаче ем, съответните технологии, за да могат тези оценки на риска да могат да бъдат извършвани от други. Ние се радваме да можем да откликнем на това предизвикателство по научен начин. Благодаря. Благодаря ви за това, че участвахте в тази размяна на мнения. Смятам, че много плодотворна беше дискусията. Благодаря ви за вашето участие и за това, че взехте отношение по различни теми. Сега преминаваме към следващата тема, която е свързана с растителните масла. Отново участие ще вземат ЕФСА и комисията в тази дискусия.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 So, if you are ready, we are listening. Yes. Ако сте готови, слушаме ви. Имате думата. Okay, good morning. Uh, thank you for... Добър ден и благодаря за тази възможност да ви обясним оценката на риска за растителните масла и техните съединения. През 2016 година публикувахме научното становище за евентуалните рискове на преработените съединения в хранителни продукти. По искане на Европейската комисия разгледахме глицидиловите естери на масните киселини и монохло, тримонохол 1-2 пропан диолът или МХПД. В края на 70-те години беше, стана ясно, че 3 монохлор и две диолът се отделят при произвеждането на соев сос и други растителни протеини. В момента тази употреба се е, е регулирана и са определени максимални приемливи равнища през 2006 година. По-късно обаче стана ясно, че същите тези вещества, както и глицидил, е, глицедиловите естери на мастеркселини присъстват и в някои растителни масла, като разбира се става дума за преработка при а, температура над 200 градуса, при, за да се използват те в хранителни продукти. ЕФСА направи оценка за предвид всички данни, които са налични в научната литература при изследвания с животни или предоставени от при изследвания в живота поставени от промишлеността. Като се вземат предвид настоящите данни, с които разполагаме, данните на съвместния сватовски център на Европейската комисия, както и данните за потребителите, предоставени от държавите членки. За целта разгледахме различни възрастови групи, като например бебета до една година, младежи и възрастни. Бяха разгледани различни сценарии, като се вземе предвид на първо място бебета, които се хранят основно с изкуствена храна взехме предвид, че съществуват тези замърсяващи е, вещества и са в равнище от 6 до 10 пъти над приемливите равнища в, при палмовото масло и е, неговите производни. Става по за формулите за бебета и бисквити и други преработени продукти за, млад... за децата се, през... се взимат предвид продукти като маргарини и сладки продукти като, например, гофрети или палачинки за младежите, отново маргарин, бисквити, бекон, бържени картофи и други. Взима се предвид опасността за потребяващи особено големи количества подобни храни във всяка възрастова група. Основ... Основаване тези проучвания стана ясно, че при е, дългосрочно излагане на 3 МХПД може да доведе до проблеми с е, бъбреците и беше определен максимално приемливи равнище за тримонохлор 1 пропандиола. По въпроса за глисидиловите естери беше стана ясно от проучванията с животни, че те са генотоксични и канцерогенни. Както при всички останали генотоксични вещества, ние ги смятаме за високо опасни, защото смятаме, че е, глицидиловите стени могат да доведат до образуване на ракови заболявания и когато са част от диетата на хора, се определят а, специфични приемливи равнища. И установихме, че а, Наличното на тези вещества може да доведе до опасност за здравето при средно равнище на прием за млади хора и високо равнище на приемане за възрастните. Особено сериозен е проблема с бебетата, където стигаме до извода, че средният прием е 10 пъти над приемливите равнища. За 3 МСПД равнището надхвърля приемливата дневна доза в възрастовата група за бебетата, които се хранят основно с а, а, формула и също така за младите хора. Експертната комисия за хранителните добавки направи оценка на двата вида съставки и ЕФСА предвид а, оценките при изготвянето за своята оценка. В основа на това проучване, като си има правите новите развитие в методологията, в момента работим допълнително по три монохлора пропандиола, за глицери деловите естери продължаваме да смятаме, че надвиж... надвижаването на приемливото равнище продължава да представлява опасност за здравето във всички възрастови групи. Thank you very much. Now uh, uh, for commission. Uh... Много благодаря. Сега давам думата на представителят на Европейската комисия. Благодаря ви, госпожо председател. След, вследствие на заключенията на ЕФСА за наличието на МСПД, естерии и глицидилови естерии в пълмовото масло се смятат за опасност за здравето и вследствие на тази на тази оценка Европейската комисия започна незабавни преговори за държавите членки с цел на по-строги регулаторни мерки, с които да се гарантира по-високо равнище на обществено здраве. Също така се изисква определяне на много строги е, приемливи равнища за глицидиловите естерии и за МСПД естериите в е, палмовите в памбовото масло, независимо дали те се съдържат под пряка форма в, в като растително масло или се използват от преработващата индустрия при производството на хранителни продукти. Чухте и сериозните притеснения, свързани с употребата и наличието на МСПД естери и глицидилови естери в а, храната за кърмачета. и в сухото мляко за бебета. Затова трябва да се изгледа с много по- строги равнища за съдържанието на глицидилови естери и на МСПД естери в сухото мляко за кърмачета за да се гарантира, че не представлявате опасност за здравето на бебета, които се хранят изключително с сухо мляко. ЕФСА взе решение отново да разгледат своето становище относно 3 МСПД и да излязат с ново становище до края на годината. Междувременно Европейската комисия взе решение да продължи със своите мерки относно глицидиловите естери на масните киселини, които се смятат за генотоксични и междувременно възнамеряваме да приеме много по-строги приемливи равнища за съдържание на растителните вещ... които ги съдържат в хранителните продукти, които се предлагат на пазара, включително и сухото мляко за бебета. По отношение на 3 МСПД, все още чакаме решението на ЕФСА и след това решение незабавно ще излезем с предложение и за максимално приемливи равнища за съдържанието на 3 МСПД в а, всички преработени стоки, включително сухото мляко за бебета, за да гарантираме всяко, възможно най-високо равнище на обществено здраве. Благодаря ви. Сега давам думата на шамет на Европейската Европейски парламент, които искат да вземат думата. Думата има господин Лизе. Фойвицна. благодаря, госпожо председател. Благодаря и на представителите на ЕФСА и на комисията. Нямам въпроси към ЕФСА. Изказването беше много ясно. ЕФСА се критикува за това, че някои рискове не са ясно изразени. Не споделям тази критика, но в случая ясно беше заявено, че са необходими действията. Трябва да направим нещо, за да намалим а, наличието на тези вещества в хранителните продукти, да възстановим доверието на потребителите. За това и въпросът ми към комисията относно глицодиловите естери на киселини Имате предложение по този въпрос. Какви са сроковете и какво можем ние като парламент да направим? Така че предложението на комисията, което според мен е научно обосновано, да бъде подкрепено от нас. Има отпор от някои държави членки, има технически проблеми, економически съображения, които си представят и какво можем да направим ние в качеството си на парламент, така че да можем да си извадим най-добрите полуки от всичко, което се е случило до сега. Благодаря, господин Афрон, да има думата. Благодаря ви. Разбира се, съгласна съм с всички зададени към момента въпроси. Особено се притесняваме от наличието на замърсители в сухото мляко за кърмачета. Германският институт, който отговаря за безопасността на храната, доказа, че в проби взети от а, мляко за кърмачета са налични притеснително високи равнища на МСПД естери. Въпросът ми е какви са сроковете, в които трябва да реагира Европейската комисия също въжи и за глицидиловите естери. Споменахте, че те се смятат за генотоксични и за канцерогенни, съгласно становището на ЕФСА. Въпросът ми е как възнамерявате да намалите максималните приемливи равнища за палмовото масло и другите растителни масла. Присъдното мнение се притеснява. Гражданите се притесняват, но не винаги са наясно какви са количествата, които се съдържат в хранителните продукти. Как възнамерявате да осведомите по-надлежно хората? Госпожа Юз има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря най-сърдечно и на ЕФСА, и на представителите на Европейската комисия, че взеха думата по проблемите, които представлява Памовото масло. Както знаете, памовото масло сериозно притеснява гражданите в моята държава. Кога Европейската комисия възнамерява да вземе решение за максималните количества на остатъчно съдържание на памово масло в преработните продукти. Това е въпрос на Микопасната комисия към ЕФСА. Говорим отново за сухото мляко, което замества майченото мляко за кърмачетата. Ако равнищата на съдържание на 2 и 3 МСПД надхвърлят а, приемливите равнища, това наистина ли е толкова притеснително и толкова опасно, колкото се твърди в момента? Знаем също така, че някои вещества, в зависимост в какви количества се използват, могат да спасят човешки живот или да се превърнат в отрова. Така че знаем ли всъщност какви са допустимите дневни дози на прием на тези вещества в сухото мляко за бебета. Господин Капуто. Благодаря ви, госпожо председател. Решението беше взето след много дълъг период на размисъл и очаквахме инициатива от страна на Европейската комисия. Благодаря на ЕФСА, нейната представителка днес отново потвърди проучването, което установява наличието на три токсични вещества – в, при процедурата на рафиниране при температура от 200 градуса на палмово масло. Говорим за растително масло с основно съдържание на палмови масла и маргарин. В своето ще се съсредоточава най-вече върху палмовото масло, защото при палмовото масло съдържанието е, е с 60 и по-високо, отколкото другите растителни масла. Но тук проблемът не е свързан толкова с самият продукт палмово масло, колкото с процесът на неговата преработка. А палмовото масло много често го се използва, защото е по-ефтино в сравнение с други растителни масла палмово масло се съдържа в безброй бисквити, солети, други сладкиши. Ето защо използването на палмово масло е особено голям проблем, особено с за децата. За това бих искала да попитам Европейската комисия какви мерки предприемате за опазване на здравето на гражданите ни, и дали възнамерявате да предприемате кампания за осъдомяване на общественото мнение бих искал да ви прочета отговорът, който ми изпрати Европейската комисия, когато зададох този въпрос преди известно време. Отговорът гласи следното. Службите на Европейската комисия възнамеряват да предложат на постоянният постоянната комисия за безопасността на храните законодателно предложение, чиято цел ще бъде намаляване на 3 и 2 монохлора пропандиола в а, преработени хранителни продукти, в частност съвършено тези вещества, идващи от палмово масло, с цел по-добра защита на общественото здраве и в частност на здравето на бебетата и кърмачетата. Европейската комисия обаче не смята, че е нужно да има кампания за, обществ... за осъзнавя общественото мнение за употребата на палмово масло в този вид хранителни продукти. Този отговор получих още през 2011 година и от тогава насам не са предприяти никакви мерки. Мисля, че е време да, да предприемем някакви мерки. Безмислено е да поръчваме допълнителни проучвания. Абсурдно е да стоим с кръсени ръце. Абсурдно е предвид становището, което получихме от ЕФСА, за която отново но като отново благодаря за това, че потвърди своето становище пред парламента. Тоест, разполагаме с становище на ЕФСА, на Европейската комисия не предприема никакви мерки. Защо? Вече зададохме устен въпрос към Европейската комисия. Темата все още не е обсъдена в пленарната зала, но ми се струва, че предвид дебата, който се проведе днес в нашата комисия, не е зле да предвидим и дебат в пленарна зала. И аз ви благодаря, господин госпожа Гардини. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност да слушаме представителите на ЕФСА и на Европейската комисия по тази важна тема. Напълно съм съгласна с казаното от колегите, особено по отношение на сухото мляко за кърмачета Кърмачета все пак са особено уязвими и би трябвало да бъдат защитени в най-висока степен. ЕФСА работи по точно определен график, за да публикува резултатите от своето проучване до края на годината. И аз се обръщам с молба към ЕФСА, дали ще бъде възможно да се ускори работата и дали може по-рано да се публикуват резултатите, за да може Европейската комисия да действа възможно най-бързо, за да се ограничи съдържанието на 3МЦПД и да се защити общественото здраве на гражданите в Европа приветствам. Фактът, че искате да вземете предвид е това много сложно проучване. Разбирам, че не искате да се съсредоточавате само върху един вид растително масло, а искате да обхванете цялата всички видове растителни масла. Но както казаха и представителите на ЕФСА, тук се съсредоточаваме най-вече върху рафинирането, върху преработката на растителните масла, а не върху маслата сами по себе си. Ето защо трябва да се опитаме да сведем до минимум съдържанието на тези опасни замърсители. Струва ми се, че гражданите наистина имат право да знаят какви са методите на рафиниране и какви мерки могат да се предприемат. Методите на рафиниране сами по себе си не представляват опасност, но рафинирането на продукта води до проблеми. Тоест методът на работа е добър, но графика, с който работим, е прекалено дълъг. Има опасност да междувременно да продължат гражданите ни да се изложени тези замърсители, а те от своя страна не могат нищо да направят по въпроса. Благодаря ви. Сега давам думата отново на представителката на ЕФСА, който на е представителята на Европейската комисия за отговор. Um, Благодаря, госпожо председател. На въпроса на госпожа Аюзо. Да, вярно е, че излагането на бебета, които се хранят само изцяло с сухо мляко, та концентрацията в тях на глицидил естер е 10 пъти по-висока, отколкото за останалите част от населението. Тази съставка се слага в сухото мляко, тъй като тя много наподобява майчиното мляко. Така че е, безпокойствата а, са само за тези бебета, които се хранят само изключително с сухо мляко. ми е Миса Вестрада. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Имаше въпрос за графика. Има различен за глицидил естерите. Това ще стане по различно време в сравнение с монохоропропандиола. Възнамеряваме да излезем с законодателно предложение за растителните масла, които се предлагат на пазара за крайните потребители и за растителните масла, които се използват като съставка в хранителните продукти, да въведем и максимални допустими стойности за сухото мляко, Това ще се случи след като а, приключи вътрешната консултативна процедура в Европейската комисия. Възнамеряваме коми... експертната комисия да се произнесе малко преди или малко след лятната почивка. Ще имаме специална процедура, което означава, че становището на експертната комисия ще бъде предоставено на съвета и на Европейския парламент. Така ще разполагате с 3 месеца, за да се запознаете с него и ще имате възможност, разбира се, да излезете с вашето становище по нашето предложение, чиято цел е общественото здраве. Относно повишаването на осведомеността на потребителите, бих искал да кажа, че наличието в растителните масла на глицидил, естери и 3-МХПД се дължи на рафинирането на растителните масла. Противно на други вещества, в този случай когато тези масла се използват за домашна употреба, няма проблем. Само допълнителното рафиниране изважда на повърхността този проблем. Бяха предприяти няколко мерки от рафиниращата индустрия, за да намали до известна степен глицидиоестерите и 3 МХПД в рафинираните растителни масла. Може да видите в становището на ЕФСА, че за глицидиоестерите е, мярката, която беше взета, доведе до значително намаляване на тяхната концентрация. Важно е да се предприемат и регулаторни мерки, за да защитим общественото здраве. Съгласни сме с казаното относно наличието на тези вещества в сухото мляко. Ето защо в законодателното ни предложение възнамеряваме да въведем максимални допустими граници за сухото мляко. Наказаното от господин Капут. Да, комисията възнамерява да излезе с законодателно предложение преди края, за възнамеряваше да излезе с законодателно предложение до края на 2016 година. но тъй като дискусиите доста напреднаха, в тях стана ясно, че се нуждаем и от оценка на Джеква, смесения експертен комитет на ФАО и СЗО по добавката в храните. Затова изчакахме резултата от тази оценка, за да видим дали тя е в съответствие с становището на ЕФСА и решихме след това да продължим работата си по законодателното предложение. Относно глицидил естерите, както чухте, има почти единодушие в научните среди. Ето защо ние незабавно продължихме дискусията с държавите членки. За тях бяха предприяти мерки на техническо равнище, като колкото се може по-бързо ще приемем официално нашето решение в това отношение. Относно монохоропропандиола очакваме оценката на компетентния орган на СЗО, за да може след като се излезе със своите заключения, ние незабавно да предложим регулаторни мерки за 3 МХПД в сухите млека за да осигурим високо ниво на защита на потребителите, най-вече на бебетата и малките деца. На, госпожа, на въпроса на госпожа Гардини. Регулаторните мерки ще бъдат стриктни и рафиниращата индустрия ще бъде задължена да използва методи, които да сведат до минимална стойност естерите и мхпдт Благодаря съвсем накратко, господин Капуто. Накратко, моля. Да, много кратко ще се изкажа. Благодаря ви за отговора но да поясня нещичко. Когато говорим за напредъка в производството на памовото масло, не съм съгласен с едно. Вие казахте, че продуктите, които се използват в домашна обстановка за готвене, не биват рафинирани по същия начин, но ако <laughs> някой си купи растително масло от магазина, то вече е рафинирано, така или иначе. Затова казвам, че е необходимо потребителите да са информирани. Дори да мине. Може да отнеме много време, докато а, излезе оценката, която чакате. Не може ли да направим нещо, за да информираме потребителите време? Uh, Благодаря, с това приключихме. Следващото заседание е на 11 май. Първият ден на следващото ни заседание. Приятен следобед.